и е, трябва да има съгласие по него. Е, благодаря на е, колегите, е, които вече си тръгнаха, но настояват на мястото на аквакултурите. Добре е да се потвърди това. То вече е в регламента. Кармен говори за политиката. Е, не само нашата комисия има отношение към развитието на е, регионите, към интегрираната морска политика, но и комисията по развитие, комисията по транспорта, така че трябва да се съобразим и с другите. За временното спиране на дейността съгласен съм с Кармен Фрага, е, която предлага определен подход в тази връзка. Що се отнася до е, дискриминацията е, за помощите е, по отношение на пристанищните съоръжения. Да, съгласен съм, че 60 или 100 хиляди души това не е приемлив критерий. Това е нещо съвсем произволно, що се отнася до помощите за съхранението. Казах в уводните си думи, че и аз съм за такива помощи. Е, да, разбира се, е, важно е. Това е, е брънка от цялата структура, да се разшири ролята на преработвателната промишленост. Това е брънка в цялата верига, не само в Испания, но и другаде в Европа. Също така трябва да се подчертае по отношение на член 75 първи, че е, трябва да се мисли не само за търговската реализация, но и за иновацията. Аз съм напълно съгласен. Не трябва да се разпиляваме. А, напротив, трябва а, действията ни да бъдат а, съвсем целенасочени. Беше казано, че има роля партньорството между учените и рибарите. Обръщам се към госпожа Радост. Да, това и аз го споменах. Ти също говори за експертите. Аз лично изпитвам недоверие към тях принципно. Експертите е, са много еродирани, обаче не им се доверявам, защото е добре не само да сте специалист, а и да познавате условията на място. А, що се отнася до обновяването на флота, не, ние не искаме да го обновим с цел увеличаване на добива, защото трябва да вземем предвид екологичните изисквания. А, имаше една а, бележка, много интересна, повторена и от е, Струан. Е, да, трябва да се направи преглед на е, онези места, където е на лице свръхкапацитет. Защото Европа е голяма. Някъде има свръхкапацитет, някъде има недостиг. Именно за това правим предложение в смисъл на регионализация. Е, да, опитвам се да бързам, господин председателю беше поставен един важен въпрос от Струн за разликата между морските райони и риболовните райони. Има една политика на Европейския съюз, която тръгва от източните части на Балтийско море, за да стигне до западните части на Средиземноморието. Включва се и Черно море в този район. Съвсем очевидно условията са съвсем различни в отделните райони и трябва да се диференцира не само от гледна точка на свръхкапацитета, но и от гледна точка на други проблеми. За това и мислим за регионализация. Припомням, повтарям и отново ще повтарям – е, че е, европейската флота ще остарява е, всеки, всяка изминала година. Ако не обновим флота и ако не започнем да го обновяваме, след 10 години просто няма да имаме риболовни кораби. И искаме ли да запазим нашия модел на непромишлен риболов, на риболов на занаячийски начала или не? За съхранението казах, че съм за помощите. Други колеги казаха, че не са за задължителност на прехвърлимите концесии. Те искат тук да има факултативност, избирателност, ако правилно съм разбрал, да. Освен това, намаляването на изхвърленията трябва да бъде прогресивно, постъпателно и да бъде съпъствано от помощи. Да, вярно е, че всички искаме изхвърленията да са на нулево, на нулево равнище. Но до тук не може да се стигне без постъпателност, като се помогне на рибарите да постигнат тази цел. Колегата Гробарчик като че ли е съгласен с мен за подпомагане обновяването на двигателите. И господин Токарски, съжалявам, но като чета предложенията на комисията, това, което предлагате вие, е подпомагане на реконверсията, т.е. преминаването от риболов към друга дейност, а не подпомагане на риболова. Чета на английски, чета на френски, все това изисква. Мисля, че трябва да се е, наблегне върху обновяването на флота, е, за да се повиши безопасността на е, екипажите. Не става дума да ловуваме повече, а да ловуваме по-добре, по-качествено. Ресурсите ни не са безгранични. Веркунг казваше, че този фонд трябва да мисли и за конкурентоспособността на риболова като сектор. Да, съвсем разумно е това, като се стабилизира постигнатото. Ако правилно разбрах, колегата бе и за обновяването на флота, което да бъде интелигентно. И също така за развитието на аквакултурите. Други колеги изразиха подкрепата си за аквакултурите също. Не мога да съглася повече. Мисля, че днес контролът, както каза един от изказалите се, днес е по-добър. Може би съм малко наивен, но мисля също, че както и в много други области, и селското стопанство, например, самите рибари се осъзнаха, те разбраха, че е необходимо днес повече от вчера да спазват правилата. Нашите рибари са отговорни хора, макар че сме склонни да мислим, че любимия спорт на рибарите, не само в Европейския съюз, но и другаде, е да заобикалят правилата. Но все пак, мисля, че като цяло е на лице осъзнатост. ясно че ако продължават да нарушават правилата, както се казва на френски, те ще режат клона, на който съдят. Господин Токарски, поздравление за начина по който се опитахте да ме убедите, ние вече сме говорили с вас, със съжаление казвам, че вашите аргументи обаче не ме убеждават. За мен е, е, фондът днес е, не е предвиден като механизъм за подпомагане оставането в риболовната сфера, а като механизъм е, за е, излизане от тази сфера. Дали във Франция или в Брюксел или другаде, ние по различен начин четем документите. Това въжи и за отчетите на Сметната палата, например. Аз насочвам вниманието ви към тях. Там има препоръки, които са по-малко прецизни от други, по-малко обосновани, но ако прочетете целия доклад, последния доклад на Сметната палата за риболова, ще видите, е, че е, моето становище е, е основно основателно. Очаквам а, вашите писмени идеи, но а, още веднъж повтарям, че а, по моя доклад ще се работи стъпка по стъпка за осигуряване на финансиране като функция от еволюцията на базисния регламент и като функция от работата ни по актовете за общата организация на пазарите. Сега, точка 13. А, искам да дам думата на всички, защото нас това не е работата да говорим. Е, десетина минути трябва да е, дадем само на докладчика. Ако обаче останем а, е, с това време, което имаме в момента, само двама или трима ще могат да се изкажат ако отпуснем дискусията и дадем възможност на 10 души да се изказват, явно, че те няма да могат да се изказват по 10 минути всеки. Сега имам в тази връзка искания Знае, че времето напредва и всеки е нетърпелив. Затова моля да се ограничите до половин минута, минута максимум, когато се изказвате. Аз ще преценявам кога да прекъсвам нека да се изказваме не повече от две минути и половина, след което ще бъда принуден да ви прекъсна. Е, по, е, по е, предишната точка трима души бяха поискали думата, след което се оказа, че 11 искат да се изкажат. И аз като дадох време на всички, се оказа, че за останалите точки не ни остават. Господин Галахър, по мерките за опазване вече имахме първоначален обмен на мнение, но сега ви давам думата за увод. Благодаря, господин председателю. Комисията знае, че бе разочароваща резултат резултатът от а, срещата, а, която проведохме а, след поредица срещи в Лондон, в Корк и на други места. Тук има общо изявление на комисаря Даманаки и норвежкия комисар а, за риболова. Става дума за срещата ни с норвежците. А, Исландия и Ферерските острови са направили еднолични е, стъпки е, да си направят е, квоти за скумрията. И в 11 случая ние не сме имали никакво съгласие с тях. От близо нулев улов през 2006 година Исландия е увеличила улова си на 156 800 тона, докато Фариорските острови през 2011 година са уловили скумрия над 250 000 тона. Европейският съюз и Норвегия през годините са имали градивни преговори но Исландия и Фарерските острови не участват в такива прекори преговори. Уловът на скумрия е много важен за нашите крайбрежни общности, за дълбоководния, дълбочинния флот. В миналото е имало свръхулов, след това обаче подложението се подобри, имаше контрол и тук беше много важно това, че се ползвахме от сътрудничеството на сектора, тъй като самите рибари разбраха, че запазването на запасите е именно в техен интерес. И е, това, е, което са направили другите е, страни е, в момента е, с това едностранно въвеждане на квоти, е, е доста сериозна заплаха за нашите интереси. Според мен комисията няма друга альтернатива, освен да въведе търговски ответни мерки и да пом попречи на тези страни, не само на тези, но и на всички останали, които извършват неустойчив риболов, били те в Съюза или извън него. Приветствам инициативата на комисията. Но това, което тя предлага, не е достатъчно категорично. Само да се говори за санкции във връзка с уловените е, количества, е, които са били предмет на неустойчив е, улов. На практика това, което предлага комисията е равностойно на нулеви действия. Предложението на комисията се ограничава. до експлуатацията на целевия запас. И за това а, ние проведохме среща а, с а, докладчиците в Сянка и бе решено, че тези предложения трябва да бъдат доста разширени. Така че това, което правя, господин председателю, е да препоръчам разширяване обхвата на мерките към други риби и рибни продукти. На срещата с контрадокладчиците чухме добри предложения от Кармен Фрага, с която говорих преди срещата. Тя не можа да присъства. Имаше добри предложения от Изабела Лъвин. получих ги преди днешното заседание и намерението ми е да ги включа в доклада си. И така, накратко, господин председателю, е, положението е сериозно. Е, учените ни казват, че устойчивият улов в този регион е, предполага улова на 650 хиляди тона риба. Това е хубаво за бъдещето, обаче тази година се предлага да се разтоварят около 1 милион тона. Това е абсолютно неустойчиво. Видяхте с синия, с Меджида какво стана, с северното потасо по-скоро. В момента няма никакъв улов, защото имаше свръхексплуатация на този ресурс и то много жестока. тези, които ловят с комрия, ще изпаднат в същото положение. Не трябва да чакаме да се поставят проблемите в тяхната пределна острота. Въпросът засяга цяла Европа. Всичките ни риболовни общности ще бъдат засегнати. Аз се надявах, че никога няма да бъде необходимо да се прилагат такива санкционни механизми, но все пак комисията би трябвало да разполага с достатъчно сила и правомощие да задейства подобен механизъм, ако това се наложи. И това са само някои общи коментари от моя страна. Предлагам, господин председателю, нашите юристи да приключат анализа си по проекта. До петък трябваше да постъпят допълнителните изменения, но понеже правния анализ продължава, предлагам до понеделник да изчакаме измененията, тъй като това ще ни даде повече време да анализираме същите изменения заедно с юристите и все е, пак е, така ще имаме възможност да се занимаем с въпроса на е, мартенската сесия на парламента. Да, благодаря много господин Галахер. Четирима членове на парламента са поискали думата. Давам думата и на четиримата, но максимум по две минути. Господин Стивенсън. Благодаря, господин председателю. Мисля, че господин Галахър е добре каза колко сериозно е станало положението. Изпитвам разбиране към комисията, защото а, Фарерските острови са част от споразумението с островните, с крайбрежните държави. Ние нямаме възможност по това споразумение да налагаме санкции, освен за спорни видове. А пък а, спорният запас в този случай е с кумрията – твърде малко се движи в посока към Европейският съюз и затова санкциите са безмислени. Исландия обаче никога не е била част от споразумението с крайбрежните държави. И за това мисля, че там трябва да се наложат санкции и за всички рибни продукти, може би това ще наруши изискванията на Световната търговска организация, обаче трябва да попитаме юристите дали не можем да разширим обхвата на тези санкции и извън рибните продукти. Освен това, трябва още веднъж да поставим питания към присъединяването на Исландия към Европейския съюз. Не можем да им разтиламе червения килим бързо да се присъединят към Европейския съюз, когато те се занимават с рибно пиратство. Те се занимават с незаконен и нерегламентиран а, улов. Имахме 11 а, заседания на комисията с, а, за съвместна а, дейност в риболова а, между Европейския съюз от една страна и Фарерските острови Норвегия и Исландия от друга страна. И мисля, че тази комисия трябва трябва да изпрати своите заключения на господин Галахър и да се организира така връзка с министрите на тези места. Аз самият се опитах а, да направя това безполезно и безрезултатно. А, мисля, че а, ако е, сме стигнали до това тежко положение, вие, господин председател и координаторите, трябва да преценят какво да правим по-нататък с комисията. Благодаря, е, госпожа Фрага. Благодаря. Искам да благодаря на господин Галахър за това, че е, така пълноценно подхвана тази тема. Естествено, има юридически въпроси, които трябва да бъдат изчистени от правната служба. Но е, искам лично да ви благодаря за е, това, е, че се съобразихте с моето изменение. Тук от двустранен да преминем към многостранен подход. Имаше изменения за регионалните организации с много положителен дух. Напълно подкрепям доклада ви, господин Галафър. Благодаря ви. Госпожа Левин, аз също искам да благодаря на докладчика. Бях на заседанието на контрадокладчиците. Ние също подкрепяме разширяването на обхвата. Аз също се интересувам от правните последици на нашите действия, дали ще има реципрочност. В противен случай ще изгърмим по линия на правилата на СТО тук сме е, подготвили е, изменения. Добре е да ги представим по-късно, в понеделник, ако е необходимо, дори и след това, тъй като е, този доклад искаме да даде добри резултати, а не да пропадне. Сега госпожа Радост. Благодаря много, господин председател. Бих искала да поздравя господин Галахер. Много пъти се срещахме, така и не успявахме да напреднем, но в крайна сметка положихме много усилия, за да намерим решение. Имаме правила в Европейския съюз и ако те не се спазват, единствената ни защита са санкциите. Така че трябва да се прилагат санкции и трябва да подкрепим Пат Декоп. Мисля, че трябва да направим всичко, което е допустимо в рамките на СТО. Сега сме в такова положение, че не можем да се откажем а, дори на йота от тези мерки комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа и за това, че е постигна съгласие тук, доколкото виждам. Мисля, че докладът Галахър до голяма степен одобрява предложението на комисията и даже го разширява. Ще се огранича тук до въпроса за правните елементи на предложението. Те бяха обсъдени внимателно още преди подготвянето на предложението и се взе предвид какво би могло да бъде допуснато в рамките на СТО. Все още очакваме становището на правната служба на Европейския парламент. Мисля, че като цяло резултатите ще бъдат добри. Давам думата на господин Галакър. Галхър, за да приключи дебата. Благодаря много на всички, и благодаря на колегите за подкрепата и се надявам, че след като получим становището на правната служба, ще можем да се придвижим напред с този доклад. Доклад, който е от много голямо значение. При цялото ми уважение към комисията и нека тук да благодаря на комисията и комисария, за това, че след първоначалните разговори те направиха възможно това да излезем с политическо становище. Както бе казано, ще се срещнем скоро с новия министр на риболова на Исландия. Той мисля, че вече знае какви са нашите, нашите предложения. Ще отида и на Фаро Айланд, ако трябва. Поисках и среща с норвежкия министр. Когато бях в Норвегия, тя нямаше как да се срещна с мен, но се срещнах с други много високопоставени служители, занимаващи се с риболова те са изключително притеснени. Едва преди две години въведоха ограничени санкции в Исландия, които да санкционират корабите във връзка с товарването на сушата на рибата. И там има загуби, защото голяма част от рибата, която се стоварва, всъщност се преработва по един или друг начин. Крайният срок тук е през март, така че нямаме много време. Надявам се, че всички ще работят сериозно, за да дадат последните си предложения. Благодаря, господин Галахър ще удължим срока. По-настоящем той е понеделник. И така, нека срокът да стане 5 март, понеделник на обяд, а не втори, както беше по-рано. А сега точка 14. Господин Ферейра още не е тук и ни помоли дали можем да преместим тази точка на края на днешното ни обсъждане. Много се надявам госпожа Левен да се съгласи. Тя вече е тук. И така, нека да преминем, госпожа Левен, ако нямат нищо против, към 15-та точка външното измерение на общата политика в областта на рибарството. Тук ни гостува докладчика, който представи доклад на 24 януари. Е, госпожа Недла и, и Недла Моктърнех, координатор за Мавритания 2000. Госпожа Левен, е, имате думата, след това ще чуем госпожа Моктърнех. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, че а, е, приехте да поканим госта ни от Мавритания. Госпожа Недва Мохтър. НЕХ е координатор на Мавритания 2000. Това е организация на жените в рибопреработването в Мавритания. Тя работи активно и за Мавританската неправителствена организация за деклариране на заплатите, давани от работодателите. Европейските споразумения е, с Мавритания е, бяха едни от основните ни средства за борба за постигане на прозрачност, но сега е добре да отидем още по-нататък. Затова бих се радвала първо да чуем изявлението на госпожа Мохтърнех. Заповядайте. Мерси. Мерси, Изабеля, да ма се оказия. Благодаря на Изабела Левин за тази възможност, която ми е дадена да се изкажа пред комисията по риболова. Това е първото ми явяване пред Европейския парламент. Мавритания е, е една страна, която в международен мащаб е много малко позната. Бедна страна, в която едно от най-важните занимания е риболовът, но основното предназначение на този риболов е за износ. Има много конвенции, по които е страна Мавритания, включително и с Европейския съюз. Имаме конвенции и с Китай, и с други страни, които а, идват да ловуват в нашите води а, според една или друга конвенция. Ако се погледнат тези конвенции, доста са непрозрачни, независимо дали са двустранни или свободни, и, т.е. за предоставяне на свободни лицензии, включително и споразуменията ни с Европейския съюз. Ние сме организация на гражданското общество в сферата на риболова и нашето желание, е поне на ниво Европейски съюз, да съществува рамка, да съществува процес, който да се развива на местно ниво това а, в Европейския съюз е до някъде постигнато, докато а, при а, споразуменията с Китай и споразуменията за те наречените свободни лицензии нищо не знаем и е пълна непрозрачността. Нашето желание като организация на гражданското общество сектора на риболова е, е Европейският съюз да стимулира създаването на рамка за устойчив риболов и прозрачност в Мавритания. Тоест тази рамка, която съществува сега с Европейския съюз, да се генерализира и да въжи общо за всички споразумения и конвенции, изключвани от Мавритания. И използвам този случай да поздравя Европейския парламент за резолюцията, която прие във връзка с Мавритания, най-вече връзка с точка 12 и 14 бих искала да изразя удовлетворението си за прозрачността, за участието на гражданското общество в запазването на ресурсите. Бихме искали обаче това да се превърне в рамка, която се институционализира. Не бива Мавритания да не бива Мавритания да договаря едни цени при едни условия с Китай и други цени и други условия с Европейския съюз. Би трябвало да се институционализират процесите, които ни позволяват да водим преговори за износ на нашата риба. Зная, че споразумението с Европейския съюз има своята стойност. Обаче е, абсолютно различно е споразумението с Китай. И там тъмнината е пълна, пълен мрак. Сключва се за 4 години споразумението с Европейския съюз, докато с Китай то е за 25 години срок на действие. И това е изключително обезпокоително. Е, всичко, което Китай обещава да направи а, за а, Мавритания, се ограничава до 5-6 години. Има имунитет за хората, които работят при нас. Ня... Те не плащат никакви данъци. Просто е катастрофа. А, и за това а, всъщност отправям към вас една пледуария, един призив а, да се намесите в сферата на риболова не да се извиват ръцете, това може би е прекалено да се каже, но да се види как може Мавритания в сферата на риболова да се ползва от една институционализирана рамка, така че да не се договаря с всеки нещо различно и то в ущърп на Мавритания. Зная, че от 2005 година Мавритания се ползва от инициативата за прозрачност в добивната индустрия. Има една комисия, за която и вие отпускате средства. От 2005 година се опитваме по тази линия да направим така, че риболовът в Мавритания да бъде смятана за добивна индустрия, добивна промишленост. И така се стремим да осигурим един механизъм за прозрачност и проследяемост в Мавритания. Е, е, зная, е, че все пак 2005 година не, съвсем не беше отдавна. Има някои несъгласия в международен план, защото се казва, че тук периметърът на дейност на тази комисия е твърде ограничен. Той засяга само единствено плащанията. Но при риболова трябва да се следят процесите пълното им протичане от предварителна фаза през осъществяване до последващи действия. Ние искаме а, да се утвърди и това искаме. А, поне да бъдат създадени механизми за прозрачност на местно равнище. А, и ние можем да ги създадем сами за, с помощта на нашите партньори. А, наистина това е призив, който, ползвайки се от тази възможност, отправям, за да може Европейския съюз да вземе предвид този аспект на прозрачността. Това е нещо важно, може би само едно начало, но все пак е, е, е, е, все пак е лук за нас това, че е, Страните, които идват да ловуват в наши води, разкриват какво плащат. Но а, а, извън Европейския съюз а, не можем да знаем а, коя държава какво плаща на Мавритания по еди кой си договор. Затова сега искаме наистина това да се зададе една рамка на прозрачност по отношение на риболова, от която ние да се ползваме като организация в Мавритания, а може би и в международен план. Има и още нещо, което този случай ми позволява да поставя аз вчера бях на заседанието, има разговори за квотите, за режима, за флота, за това говорите вие. Зная, че е, от гледна точка на Мавритания, е, доколкото има конвенции или споразумения за те наречените свободни е, е, е, лицензии, е, има е, много изхвърляне на риба и е, доста прилов. Е, добре е Европейският съюз е, да стимулира е, предприемането на мерки и в Мавритания за ограничаване на тези отрицателни явления. Не само американски или азиатски страни ловуват в наши води, но има и европейски страни, така че това, което е забранено в Европейския съюз, не бива да бъде разрешено другаде. Дружество от Европейския съюз би трябвало да спазват изискванията на Европейския съюз навсякъде. Това, което съществува като правило при вас за риболова, трябва да съществува и на други места. В противен случай се получава нещо много нелогично. Вие не спазвате едни правила, когато сте на своя територия, а дружествата ви се ползват от различните правила, съществуващи другаде. Е, естествено, че е, страните имат своя суверенитет и не можем да се намесваме е, в тяхната вътрешна политика, но понякога има такива държави, при които външни дружества и външни участници на пазара много повече се ползват от ресурсите, отколкото собствените граждани и собствените дружества. Би трябвало да се предприемат мерки. Когато мерките се диктуват отвън, някак си те повече се чуват, по-убедителни са. И за това в този смисъл е призивът ми. Би трябвало да Е, се води общо тази борба. Така че е, риболовът в Мавритания да е много по-устойчив, много по-щадящ за ресурсите и е, за да бъде много по-дълготраен във времето и да бъде благотворен не само за вносителите, но и за собствените граждани. 99% от производството в Мавритания отива за износ. И почти нищо не остава а, в Мавритания. Няма базова инфраструктура, няма инвестиции, няма рентабилност а, в а, сектора, няма и прилив на инвестиции в риболова. Бихме искали повече прозрачност в този сектор, така че не само да знаем какви постъпления има в бюджета, но и да знаем какво се прави за опазването на ресурсите. Там трябва да се отделя повече внимание и на това, което става в Мавритания, и на това, което става на други места. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо Мохтар Нех за това, че сте тук, че пътувахте толкова много, за да дойдете на нашето заседание и да говорите пред нас. Госпожа Фрага, заповядайте. Благодаря много на нашия гост за това, което тя ни каза тук. Онези от нас, които а, са посещавали Мавритания, много добре знаят как стоят нещата там и не са изненадани от казаното от госпожа Мухтар Нех. Там няма никаква прозрачност, няма никаква отчетност на власт, властите пред обществото и пред партньорите. Виждаме как се е, лови рибата, виждаме как се изчисляват излишъците но не можем да наложим повече прозрачност там. Европейски съюз поне е прозрачен по отношение на споразуменията. Всички споразумения са официално публикувани. Това, което ме впечатлява особено тук, е, че има такива 25 годишни споразумения с страни като Китай и е, Русия, които Мавритания е подписала при, меко казано, съмнителни условия на договаряне. А същевременно в споразуменията има клаузи, които не могат да се спазят, а някои представители на нашата промишленост казаха, че нямат нужда изобщо от споразумение с Мавритания. И така, има ли нужда или няма от споразумение с Мавритания. Аз съм се срещала с представители на промишлеността ни тук в Европа и част от тях казват, че не искат споразумение с Мавритания. Искам да попитам госпожа Мактар, не според нея има ли нужда. След това бе казано, че се подписват споразумения в Мавритания, след което партньорите по споразуменията изискват невъзможното. Бе споменат въпроса и за изхвърлянето на риба зад борда. Няма как да подкрепяме консервацията на ресурсите, ако не подкрепяме инфраструктурата на сушата. Европейският съюз е много заинтересуван от местни инвестиции. И има много страни, които дават много за развитието на риболова в Мавритания. Много пари се дават за инфраструктура, а няма много резултати. Може би средствата не се използват достатъчно добре. Трябва да има поне една минимална инфраструктура. И това трябва да се осигури от мавританското правителство с помощта, която то получава. Има един единствен голям, едно единствено голямо пристанище е, в Мавритания, където корабите влизат с влекачи, просто защото има твърде много останки в пристанището. Много представители на европейския риболов се оплакват от това. И какво се оказва? Е, Мавританското правителство не успява да използва финансите, идващи от Европейския съюз, за тази инфраструктура. И така, какво смята нашата гостенка за евентуалната възможност за незабавно подписване на споразумение за риболова с Европейския съюз. Благодаря, госпожа Фрак. Госпожа Гарсия Хиеро има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за предоставената информация за случващото се във вашата страна. Особено когато говорим за хората, които задават правилата. Мавритания може да приеме тези правила, но има голяма неяснота и няма никаква прозрачност. Има други страни, които настояват да се работи на принципа на предпазливостта. Тук в Европейския съюз говорим за устойчив риболов, говорим за преминаване отвъд правните норми към един етичен кодекс, говорим за практиката в областта на трудовото право, за правата на човека – Така че всички тези неща се споменават, а, е, а, е, говорят се тук, но има ситуации, в които единственото, което парламентът може да направи, е да настои Европейският парлам... Е, Европейската комисия и съветът да гарантират поне това да има постоянен диалог, за да може нещата да се обсъждат. Трябва да можем да поддържаме постоянна връзка с Мавритания и да имаме яснота защо има толкова трудности с приложението на това споразумение. Защо ЕИТА и целият пазар се предоставя на Китай, при положение, че там няма никакво зачитане на правата на човека, на околната среда, на устойчивостта. Е, така че, ако така ще работим, значи има двойни стандарти. Не може да се проповядва дадена политика а, с, едни, с едни, а с други да се допуска пълна свобода на пазара. В крайна сметка, ако изискваме всичко това от Мавритания, спазването на правата на човека и прочие, трябва да го изискаме и от Китай. Нали така? Това не е просто въпрос на, на суверенитет. Това е въпрос на етика, въпрос на защитата на правата на човека. И едва след като това е обсъждано, можем да говорим за риболова. Госпожа Моктар Неш каза, че 99% от мавританската риба се изнася. А пък ние тук използваме много вносна риба – и е много важно да знаем какво е нейното качество. Все по-високи са изискванията за защита на здравето на гражданите. Въпросът е, че ние не можем да ви предложим твърде много. Знам какво можем да направим. Можем много внимателно да наблюдаваме случващото се в Европа и в други страни. Особено сега, когато аплодираме хората, които смело излизат на улиците и се борят за демокрация. И за това, госпожо Мокдърнех, много се радвам, че сте тук днес. Много се радвам, че има хора като вас. Защото страни като вашата се опитват да запушат устите на хора като вас, но вие не се отказвате и се борите да се разрешат проблемите на обществото и на хората. Благодаря ви много и е, Испанската делегация на е, социалистите е, ви подкрепя напълно. Господин Депипер от името на Комисията има думата. Повдигнахте поредица от чудесни въпроси, които всъщност са отразени до голяма степен от една резолюция, която беше приета в нашия парламент, която ни дава и насоките за това, което правим, правите и правим а, по споразумението с Мавритания. А, това, което се съдържа в резолюцията, са неща, за които вие споменахте. Всички тези, които вие повдигнахте като въпроси, са в резолюцията. Така че вашата а, молба е нещо, за което и ние се стремим да изпълним. Разбира се, принципите, които сме а, заети да извършваме тук, да реализираме тук в Европейския съюз, трябва да са същите, които а, ще а, е, изискваме да се спазват а, и в контактите си с трети страни. Това се отнася и до реформата, разбира се. За момента е, преговорите върват с е, Мавритания – Разбира се, ние можем да поискаме всичко това, но държавата трябва да се съгласи с това, което искаме. Примерно, споразуменията с другите риболовни флотове. Но това е малко трудно. Ние настояваме, винаги когато а, плащаме средства, да има прозрачност, за да разберем къде отиват през бюджета и през какви канали минават, за да стигне до населението. Изискваме да се предоставя такава информация и на Мавританския парламент. Освен това, квотите и тяхното договаряне трябва. Ние също настояваме да бъдат прозрачни за да сме сигурни, че в риболова в Мавритания ние спазваме същите принципи, които спазваме и на други места. Първо да има а, зони за място в а, риболовните райони за мавританската флота и, и после за всички останали. Мавритания има инструментите, финансите, за да разработи своята правилна позиция и да преследва своята политика. Ние сме а, много по-прозрачни от всеки друг участник в а, сферата на риболова и споразуменията с вашата страна и всичко това, което вие повдигнахте като специфика, сме го включили в резолюцията. Може би, госпожо Мохтар, ще искате да отговорите на конкретния въпрос на колегата. Е, е, парапор по отношение на въпроса. Е, l'accord de l'Union européenne. Зададе от госпожа Фрага. Ние е, като участници в сферата на риболова, смятаме, че в рамките на е, споразуменията е, с Европейския съюз вече нещата са положителни. Но в Европейския съюз има парламент, има силно гражданско общество и парламентът се съобразява с гражданското общество и неговите организации. Той следи за правата на човека и е, за правата на хората въобще е, нещо, което не наблюдаваме в Китай, например. Нашето становище е, е че тези споразумения с Европейския съюз трябва да бъдат репликирани може би те имат своите е, ограничения, но имат и предимствата си. Е, пример за това е самото ми присъствие тук, докато е, в Китай ние нямаме представа какво е записано в споразумението с Китай. Не знаем какво е записано по отношение на свободните лицензии и не можем и да се намесим в това, което става. Но също така и в Европейския съюз, и в Европейския парламент трябва да се знае, че в едни същи води се ловува за една и съща риба. И за това не трябва различни споразумения и различни правила да се прилагат по отношение на тези едни и същи води, на тези едни и същи запаси има страни, в които преговорите са много по-справедливи и за това ние бихме искали при нас тези преговори да протичат много по-институционализирано. Зная, че на ниво Европейски съюз има кораж да бъдат привличани към преговорите всички заинтересовани, не само в тях да участва администрацията. Някой път, естествено, имаме статус на наблюдатели, не можем да даваме мнението си така, че то да тежи. Това все още е един проблем. Нашето становище не се взема предвид в преговорите. Но ако се изпращат финансови средства, Зная, че в Мавритания такива са изпратени, но на практика нищо не е инвестирано в риболовния сектор и това е жалко. Необходимо е да има клаузи за проследяване инвестирането на средствата. Аз, например, съм виждала оценка на а, споразуменията и е, се казва в тази оценка, е, че Мавритания е, не изпълнява задълженията, но това продължава доста време и се подписват нови и нови споразумения. Значи трябва да има клауза, механизъм за проследяване на това, което става за да не се нанасят вреди. Това може да бъде а, направено по отношение на инфраструктурата. Да, вярно е, е, че Европейския съюз е отделил за инфраструктура при нас, но такава не съществува. Значи тези споразумения трябва да се изпълняват и да се настоява на тяхното изпълнение. Необходимо е да се създаде механизъм за проследяване изпълнението на задълженията. Е, навлизаме в суверенитета, но. Е, ние е, знаем, е, що за правителство имаме много повече ще се вслушат те в това, което им кажете вие, а, не в това, което им казваме ние. за това, защото вие отпускате средства, вие сте донор, докато ние не сме. И за това има шанс вас да послушат повече. We're very short of time, Isabella, but you want... Наистина, много ни е кратко времето, но да, благодаря, че се отказвате от взимане на думата. А, искам да ви благодаря а, като гост за цялата информация, която ни предоставихте и за това, че заострихте вниманието ни към някои неща. А сега, господин Ферера за дребномащабния и непромишления риболов, точка 14 от нашия дневен ред. Благодаря, господин председател. Извинете, че закъснях, но имах работа в Комисията по околната среда, защото аз подготвям становището по общата организация на пазарите. Но сега да се надявам, че ще имам възможност да осветля някои моменти. Четири неща включват докладите. доклада. Първо, общата дефиниция на дръбномащабния риболов. След това втората глава касае анализа на влиянието на различните инструменти, както общите е, регулации, така и промените в Европейския фонд, рибарски фонд. Следващата глава включва няколко по-общи идеи и конкретни предложения за това как дребномащабния риболов може да се развива в а, бъдеще а, и техните предимства, които, за съжаление, комисията не включва и не взима предвид в своите предложения. Това, което взима предвид а, на комисията е, че има сериозно значение дръбномащабният риболов за много държави членки. Трета и четвърта глава а, включват препоръки по отношение на тези правни инструменти, които могат да ни послужат за подобряване на ситуацията. Няма да навлизам в подробности, защото нямаме време. най-важният въпрос е дефиницията на дребномащабният риболов. Комисията казва, че е трудно да се вземе предвид повече от един критерий в дефинициите. Но ако това е оправдано, защо да не се направи? Това е рестриктивна дефиниция. А ако обаче се използва един сложен набор от критерии и от показатели, то тогава много сложно ще стане. Но трябва да се разшири малко дефиницията и също време да, да бъде запазена в рамките на нормалния текст. След това предлагаме комисията да предостави по-голяма възможност за гъвкавост на държавите членки. Трябва да дадем възможност на държавите членки да запазят и подобрят условията а за този риболов. А прехвърляемите концесии – не бива да бъдат задължителни за всички държави членки. Няма да навлизам в а, подробности относно аргументите за и против. Но, освен а, бройката на риболовните кораби, трябва да се а, разглежда и улова, капацитета им защото прехвърляемите концесии може да доведат до намаляване на корабите, но това не означава, че автоматично водят до намаляване на риболовното усилие. П може по-малко кораби да ловят повече, по-големи количества риба. всяка дума в този текст има голямо значение. Значи не само количеството, но и качеството на риболовния флот трябва да се взима предвид. Намаляване на бройката ще стане, но това не, не е задължително като мярка да премахне лошите практики в риболова, а може в същото време да унищожи значителни а, бройки а, кооперативи или други организации на производителите, които се занимават с риболова. Трябва да не забравяме също така, че изключително важни са и на външните измерения, като например природосъобразността на, на риболова и социалните аспекти. Има общностна програма, програма на общността за подкрепяне на дребномащабния риболов, но аз имам няколко предложения за това по-добре да бъде оценена значимостта на дребномащабния риболов в следващият а, следващото разпределение на фонда. Защото е много важно да имаме средства, ресурси гарантирани за подкрепата на а, модернизацията на флотовете. Защо а, да подмладяваме, така да се каже, само и да съживяваме само а, аквакултурите, а да не направим същото и за дребномащабния риболов. Да има а, зони забранени за лов или запазени за определени видове. Трябва да се отиде по-далеч от Натура 2000 в сферата на риболова за да могат държавите членки да предприемат а, мерки за консервацията, за сегрегацията на флотовете, за да могат а, да може дребномащабния риболов а, да има бъдеще. А, прехвърляемите концесии – могат да заработят, ако се дадат привилегии или привилегирован достъп на дребномащабните риболовни организации да а, се възползват повече от дадени риболовни зони. Така че ние имаме нужда от механизъм за спешна защита – по отношение на дребномащабния и непромишления риболов. За съжаление нямам повече време. Няколко човека поискаха думата. Казва председателя, имаме само 9 минути на разположение. Ако дам думата на всички, моля ви по една минута, защото трябва да дадем думата и на комисията. А ще имаме възможност да дискутираме същата тема и на следващото заседание. Много ви моля, а, не повече от минута. Госпожа Фрага първо. Не мога да кажа много за една минута, освен да благодаря на господин Форера за доклада много идеалистична гледна точка е подбрана за подхода към древномащабния рибо, дребномащабния риболов и неговите проблеми. Това не е толкова капитализиран а, сектор. Ето защо комисията говори за а, положителна дискриминация – влиянието върху околната среда, екосистемите, това е нещо, което трябва да взе, е, бъде взето по-сериозно предвид, защото има много уязвими зони. Освен това, не винаги се прилагат всички принципи, а когато става въпрос за застраховане на дръбномащабния риболов. Има толкова много аспекти, които трябва да разискваме, но просто нямаме време. Всеки път а, става така. Каквото искаме да кажем, няма време да го кажем. Да, благодаря. Пирило е моето име не пирия, защото не съм испанец. Така че си позволявам да ви коригирам, тъй като съм нов член на комисията. Благодаря много на господин Ферейра за доклада. Смятам, че трябва да полагаме различен тип усилия. Аз съм от един италиански крайбрежен район, който много разчита на крайбрежния риболов. Нещата се влушават сериозно там и е трудно могат да се подобрят. За това трябва да предложим други механизми, така че дребномащабният риболов да се насърчи. По отношение на младата риба. Има различни неща, които трябва да се вземат предвид. Има биологични е, въпроси, които не трябва да се пропускат. Благодаря много, господин Пирило. Госпожа Леван им, им, има думата. Благодаря много. Благодаря на господин Ферера за доклада. Напълно съгласна съм, че качеството на флота е много важен и приоритет трябва да имат онези, които ловуват възможно най-устойчиво. Но, както каза госпожа Фрага, не е вярно, че малките риболовни кораби не влушават е, околната среда всъщност те ловуват в много а, чувствителни риболовни зони. Може би на Азорите не са точно така нещата. Там шелфът е много дълбок, но в северните страни, където шелфът е 10-15 метра, влиянието е огромно. И самия факт, че не са длъжни тези риболовни кораби да имат корабен регистр на е, улова е много спорен. За съжаление, времето ми стича. Благодаря, господин Бесед. За една минута ми се струва невъзможно да направя обзор на този въпрос, е, изключително важен. А, всъщност на въпросите, които господин Ферейра осветли като с прожектор, е, трябва само да кажа, че според мен с този доклад се поставя един въпрос, за метод. метод метода, според който изработваме и ориентираме общата риболовна политика трябва бързо да се говори. Това, което вие ни предлагате, господин Ферера, е да се диференцира максимално третирането според социално-економическите профили или регионите които се извършва риболова. Вие предлагате да се създадат специални региони за риболова, като бъдат умножени мерките. Напълно сме съгласни а, с това, че навсякъде има специфики, като се умножат а, секторните мерки. Ние смятаме, че е възможно да се осъществи друг метод. Друг метод да бъде а, е използван, е, за да се е, осъществи риболовната политика, да се излезе извън категорийните интереси и да се потърсят общите интереси. Общ критерий е общият максимален устойчив добив включително за крайбрежния и дребномащабния риболов. Много съжалявам, че нямах възможност да се изкажа повече. Благодаря, господин Бесер. Сега много ми е трудно да вместя всички в останалите 5 минути, но това ни остава. Госпожо Родост. Благодаря много. Съвсем накратко просто иска да поздравя господин Ферера за интересния документ, който е изготвил и се надявам, че на следващото заседание ще имаме повече възможности да обсъдим нещата в подробности. Сега, по отношение на дефиницията на дребномащабния риболов, аз я поставям под въпрос и в своя документ за реформата. Не мисля, че трябва да се гледа дължината на кораба, а трябва да се гледа улова и въобще цялото предприятие. Само така е, нещата ще се видят по съвсем различен начин. Що се отнася за кво, до квотите, е, като дадем ясна дефиниция на дребномащабния риболов, тогава можем да дадем определени квоти, които да могат да се търгуват само в рамките на дребномащабния риболов. Жалко, че не ми стига времето за повече коментари. Да, уверявам ви, следващия път ще имаме повече време за коментари. Госпожа Миранда. Поздравления за този доклад. И за изготвения работен документ. Не говоря езика, на който се изказват всички днес, а един от иберийските езици. И тук искам да кажа, че е, трябва да се говори за морфологията, региона, социални и технически въпроси. И господин Ферейра действително засяга множеството критерии и остарялата дефиниция, която се прилага по настоящем. Тя трябва да се промени, за да може да вземе предвид новото положение на нещата – не говоря тук за изключенията. Опитвам се по-скоро да обобщя. Необходима ни е цялостна регулаторна рамка. Трябва да се признае, че 90% от а, заедостта в а, риболова е на малки кораби. В Галисия използваме селективни съоръжения. Имаме различни тралове. Селективните съоръжения са одобрени там. Така че това е нещо, което казвам не аз, а еколозите одобрили са схемата, така че трябва да се включи това. Благодаря много, госпожо Гарсия Хиеро. Съвсем накратко. Отличен работен документ. Смятам, че трябва да проведем поне една неформална среща, на която да обсъдим нещата по-широко. Вчера комисарят в един момент призна, че Няма яснота при третирането на дребномащабния риболов в различните политики на Европейския съюз, като си има предвид и социално-економическите аспекти. Затова трябва да работим с отрасъла, с организациите там, с еколозите и така нататък. Много важно е да се работи по въпроса за възрастта на рибарите. Ако не дадем същите възможности на младите рибари, като тези, които са имали техните бащи, тогава те просто няма да се занимават с риболов. Сега за финансирането. То трябва да се използва само за устойчив риболов. Благодаря и накрая думата има господин Антиноро. Благодаря. Няма да говоря точка по точка, време няма. Поздравление за документа. Да, господин Ферера, можем да говорим за идеали, можем да мечтаем, но се надявам на следващото заседание наистина да имаме време да обсъдим подробностите, защото сегашната дискусия просто не е полезна. Имахме текста, имахме възможност за изменения, но просто не е възможно да се работи така. Поздравление на всички за това, че спазиха времето. А сега от а, името на комисията господин Купер. Благодаря, ще говоря само 30 секунди. Поздравление на докладчика за отличната инициатива. Действително, дребномащабният риболов е много важен и за а, комисията. Комисията признава значението на дребномащабния риболов и го подчертава. Именно заради това мога да кажа, че сме на една вълна. Има много интересни елементи в доклада. Ние в комисията сме готови да предоставим още повече информация на комисията, за да отговорим на предложенията и въпросите, зададени от господин Ферера в доклада. Така че и аз очаквам действителната дискусия. До тук е, от мен. Надявам се, че ще имаме повече време следващия път. Благодаря и накрая господин Ферейра. Няма много за добавяне. Жалко, че нямаше време. Надявах се, че ще има възможност дано да има възможност друг път да обсъдим нещата. В крайна сметка това е про, просто работният документ, не е доклада, така че ще имаме и повече възможности да го обсъдим. Много се надявам, че ще успеем да съберем повече информация и дори повече критики, ако трябва. И накрая по отношение на а, идеализма, в който ме обвинява госпожа Фрага, нека да подчертая, че в работния документ се казва, че действително има голямо многообразие на дребномащабния риболов и за това подчертавам, че е необходимо по-добре да го опознаем, да знаем кой къде, как и защо ловува ри, а, е, риба и а, е, как се отразява всичко това на дребномащабния риболов. Просто има дупка в познанията, която трябва да се запълни. Благодаря. Мисля, че самия факт, че 10 души искаха да се изкажат, е, въпреки малкото време, показва колко много е, за нас е важен този въпрос. Благодаря на, председа... на преводачите. Нека да ви припомня, че в 3 часа а, заседанието е при закрити врата.